Европейския съюз по въпросите на външната политика и политиката по сигурността. Преди да дам думата на комисар Стилианидис, ще го поздравя с добре дошъл при нас. Искам да кажа, че е, госпожа Федерика Могерини няма да може да участва в нашето заседание по здравословни причини. Сега давам думата на господин комисар Стиленидис. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Либия е в много лоша ситуация. Тя непрекъснато се влушава. Броят на вътрешно разселените лица се увеличава. В само Бенгази и около Бенгази е, хуманитарната обстановка е ужасяваща няма училище, няма болници, почти нищо не функционира, цялото производство е почти спряло всичките парични резерви са замразени, правителството намалява субсидиите, ливийската валута е девалвирана, както казах има недостиг от основните хранителни продукти. Ситуацията е със сигурността също се влошава. Примирията не са достатъчни. В много от градовете се шири престъпност и безнаказаност. Това се допълва от престъпния трафик на хора. Южната граница на Либия не се охранява. Все повече либийци се опитват да избягат в чужбина през Тунис. Много либийски семейства срещат подкрепа и те използват всички свои налични авуари, за да могат да избягат. Войната. Войната от войната имат полза само терористите като Даеш. Те са заплаха, която не може да бъде игнорирана. Войната разделя либийското общество. екстремистите заемат все повече и повече територии. Сирти е един пример за това. Той е ключов град по пътя на Триполи и Бенгази. Конфликтът се разширява не само в Либия и в съседните страни и това е още едно, една от причините, поради които трябва да се стремим да се установи в Либия едно правителство на, национално, на националното съглашение. Институциите в Либия трябва да започнат отново да действат. Има напредък в политическия процес специалният представител на ОНЕ прави всичко, което може, за да накара правителството от Добрук да говори с опозиционните сили от Триполи. Миналата седмица в е, Нью Йорк на асамблеята на ОНЕ Лион бе подкрепен както и гражданското общество в Либия. В Нью-Йорк бе подписано съглашение и ние видяхме, бяхме свидетели на най-накрая на един плах напредък. Всички съседи на Либия се споразумяха за начина по който кризата може да бъде разрешена. Това е резултат от активното лобиране на Европейския съюз и държавите членки. Европейският съюз игра огромна роля в този процес. Ние работехме ден и нощ, за да подкрепим перспективите за създаването на, на, на правителството на националното съглашение. Либийците трябва да поемат отговорност за създаването на такова правителство и да прекратят разрушаването на страната си. Ние създава, съзнаваме, че дори да се създаде едно такова правителство, промяната в Либия няма да стане изведнъж. Ще, ще трябва дълго време да мине преди всички заинтересовани страни да подпишат това споразумение. Но това споразумение ще даде възможност за подобряване на ситуацията. Това няма да е края на процеса, а всъщност неговото начало. Нека да кажа нещо и за нашите стратегически цели. В в момента е подготвяме определени инициативи, които имат за цел следното – стабилност, отчетно правителство и възцаряването на върховенството на закона в Либия. Хората имат право да живеят в, в мир в Либия и да, да им се уважават човешките права. Нашата цел е също така да поощрим и развитието на либийската економика. В същото време искам да насо... искаме да насочим усилията си срещу разрушаването на мрежите на трафикантите. Опитваме се да помогнем на Либия да охранява граните, границите си и да създаде силни институции. Това може обаче да стане само когато имаме правителство, с което да работим. Но ние сме готови, както обещахме, и миналата седмица в Нью Йорк, ние сме готови да отделим за нашите инициативи 100 милиона. То, те ще включват мерки, финансирани чрез европейските програми, както и инструменти за установяване на мира и сигурността в страната. Тези мерки ще бъдат от полза в, от, за либийските. Те ще поощрят диалога между различните групи в Либия, ще подкрепят гражданското общество, местните власти и медиите. Ще помогнат на хората да водят отново нормален живот и ще поощрят развитието на основните услуги, включително и здравеопасването. Ние ще подкрепим малките и средни предприятия, развитието на работните места, защото това е важно за младите хора в Либия. Това ще комбинираме с хуманитарната помощ, която вече тече към Либия. Нашата цел е да удовлетворим най-напред нуждите на най-уязвимите слоеви от обществото. Искаме да създадем една сигурна обстановка за действието на правителството на националното съглашение. Работим с представителите на ОНЕ, за дългосрочен план за подкрепя на местните правителства. Имаме смесени работни групи, които работят в същата насока. Но в крайна сметка, либийските партии трябва да предприемат също важни решения. Никой не може да го стори вместо тях. Ние подкрепяме едно политическо споразумение между тях. Ще продължим да работим за споразумението между либийските партии. Назрял е момента те да поемат своята отговорност и да подпишат споразумението. Време е Либия да се изправи на крака. Благодаря. Благодаря, господин Стилианидес. Сега започваме обсъжданията. Давам думата на представителите на политическите групи за НП госпожа Габриел две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар, скъпи колеги. За първ път от 2011 година има пътен лист за Литвия за цялостен преход. Трябва да поздравим специалния представител Бернадито Леон и Европейския съюз трябва да го подкрепява безрезервно. Разбира се. Сега различните страни трябва да поемат своята отговорност за либийците, но и за това, че тази страна може и е в момента огнище на напрежение за сигурността, регионална и международната. Както каза генералният секретар на ОНЕ Банкимун, не е вече време да преговаряме, а да поемеме отговорността си и да се работи в рамките на едно национално правителство. Същевременно има връзка с положението в Сахел. Многократно съм казвала, че този регион е ключов за разпространяването на зоните на несигурност. Затова аз приветствам това, че се увеличава бюджета на ЕКАП Сахел Нигерия. Так, аз приканвам Европейския съюз да работи по-задълбочено заедно с африканските си партньори за оперативността на разузнавателните системи в континента. Също така Европейският съюз и Обединените нации трябва да работят за разширяване на мирния процес, като включват повече жените и малцинствата в него. Това е важно както в Либия, така и навсякъде. Трябва наистина държавата да почива на национални бази. Трябва също така да дадеме шанса за национално развитие. Какво можем да добавиме допълнително в везните това да стане. Господин... Благодаря, господин комисар, за информацията, която ни представиха. Много е важно а, Либия да се изправи отново на крака. Това е така. Много пъти сме повтаряли тук в парламента, че няма време за губене. Но за съжаление всеки път не се образуваше правителство на националното съгласие. И това е за наше огромно съжаление, защото тук става дума за съдбата на целия регион, на страната, на хората съдбата на региона зависи от нещата, които ще се случат в Либия. Не бива да чакаме. Защото има сили, които искат да дестабилизират региона и не само него. Не бива в Либия да виждаме една провалила се държава. Всички, които искат доброто на Либия, трябва да обединят усилията си. В момента съдбата на Либия е в ръцете на либийците. Войната трябва да приключи. Върховният представител е подчертавал много пъти колко Европа може да помогне за създаването на едно национално правителство. Затова тук е важно да, съ... да предложим едно споразумение, което да е реалистично и което да удовлетворява интересите на всички заинтересовани страна, страни. Но тук става дума и за компромис. И този компромис бе опосредстван от представителя на ОНЕ. Сега имаме още един срок и това е последният срок – защото ако този срок бъде пропуснат, либийският народ ще плати за това. Европа трябва да направи нещо, а именно за... Тря... Тя... Трябва да помислим за санкции срещу онези, които не подпишат споразумението и онези, които водят война в Либия и я подклаждат. Господин Демес Макер. Е, е, Благодаря, господин комисар. Знаем, че върховният представител съвсем правилно определя като приоритет на проблематиката в Либия. Самата страна е разрушена и а, искането за правителство на националното единство а, е изключително важно. Трябва да има и единни институции. Има много не, а, въпроси, на които няма отговор. Как ще се преследват а, престъпленията? Как могат да се сдобрят връждуващи групировки? Как ще бъдат обещетени? жертвите на военни престъпления, как ще бъдат наказани извършителите, как ще се разви образователната система как ще бъдат възпитавани децата, за да могат да си съставят собствено мнение и в едно общество, което е страдало толкова много, как ще бъдат възпитани хората, които вземат решение в правилната посока. Без отговори на тези въпроси няма да се постигне стабилност в Либия. Времето ни изтича, трябва да се стремим към решение. Благодаря, господин, госпожа Барантантиян, за две минути. Благодаря, госпожо господин председател. Господин комисар, скъпи колеги, предложението за споразумение, което, с което разполагаме, е споразумението на последния шанс. Най-последния шанс да бъдат забравени оръжията и да се създаде правителство на националното единство по пътя на мира и стабилността за страната и за региона. Не го казвам само аз, всички го казваме. Трябва да наистина да има едно правителство на националното съглашателство, колкото се може по-скоро, защото в противен случай ще трябва да почнем всичко от начало. Едно не ще бъде фатално не само за либийското население, но и за целия регион. Колкото и ще, ще бъдем а, е, свидетели на процес на балканизация на региона и възможност за разгръщане на ислямската държава, която вече навлиза в А, е, в, е, в Либия. Знаете, че те имат оръжия в Ирак, в Сирия, но те дори в, в Либия имат оръжие и военни кораби така че трябва непременно да постигнем споразумение за стабилизиране на региона, за да може тази част на света да бъде стабилизирана. Не трябва да а, се отказваме от отговорността си. Напротив, трябва да да направиме всичко възможно, защото преговорите да бъдат успешни. Ние трябва да помогнем за преговорите за да можем да, да помогнем на либийското правителство и да, да попречиме на разгръщането на ИДИЛ. В това така ще създадем една стабилна страна, един стаболен регион. Благодаря. Благодаря, благодаря, господин председател. Ние приветстваме усилията на Бердинино Алеон и неговите колеги имаме нужда от регионално решение, в което да участват всички партии. Комисарият описа много ясно ситуацията. Няма да я повтарям. През 2011 година Имаше инициативи, инициативи от НАТО, от Штатите, много държави членки от Европейския съюз участваха в тази инициатива. Ставаше дума за защита, но нито Либия, нито Европа бе защитена. И какво се случи? Либийската държава бе разрушена, така както се случиха нещата и в Сирия. Резултатът е много хора загубиха живота си, има вълни от беженци, тероризмът се разраства. Сега имаме едно споразумение, имаме една възможност за помирение. Едно споразумение – което е нов шанс, шанс за всички заинтересовани страни, включително и племената. Ние се застъпваме именно за, за този път, а не за военни действия. Госпожа Лохбилер. Благодаря, господин председател. Вчера се върнах от Тунис. Там проведох а, а, разговори с Унснил, с а, представители на а, организации а, за гражданска защита, а, защита на гражданските права. И а, чухме критики, че не са въвлечени в процеса на постигане на споразумение всички заинтересовани страни. Въпреки това, новото споразумение предвижда наказание за престъпниците и спазване на човешките права трябва да постигнем споразумение, но неговото реализиране на практика е много по-трудно. Има много военизирани групировки, които не искат да подпишат и няма да се придържат към подобно споразумение, така че продължава да има опасност от насилие в обществото а, трудно е да се образува и стабилизира правителство на националното единство. И за това е нужна подкрепа от страна на Европейския съюз. Нашето влияние би било много по-голямо, ако всички говорим с един глас. А, през последните години до нас достигат а, сведения за жестоки престъпления, извършени върху либийци или мигранти. Ако искаме да поддържаме работата на а, гражданските организации, а, трябва да го направим, защото тяхната работа е много важна за мирния процес. Благодаря. Сега давам думата на господин Касталдо за минута и половина. Благодаря, господин председател. Трябва да убедим хората, за да подкрепят а, инициативата. Това е много важно, не е подробност. защото тук трябва да се помисли за ролята на националните правителства. Има примерно не арабски племена в южната част на страната, близко до нашите южни граници и това е много важен въпрос. А, трябва значи, да подходим а, е, е, разумно, за да не започне, да не предизвикаме нова гражданска война. А, тук става дума за една, един коктейл, в който участват а, е, различни а, елементи. А, а, двата парламента, хората от Бенгази, най-различни националистки, а, също така сили. И всичко това фактически става причина и за жертвите, на които сме свидетели. И Обама каза, че това е резултат от нашите грешки в миналото, но не е става дума само за това. Нещата са много по-сложни. Нещата започнаха още при Буш. Съединените щати, Франция, Великобритания е, е, много страни се намесиха, е, без да мислят за демократичния преход. И кога хората, които са се намесвали в Либия, ще поемат своята отговорност? Има синя карта за вас. Приемате ли я? От Яховичич. Благодаря. Въпросът ми е следният. Напълно съм съгласен с казаното от вас. И още един път искам да благодаря за това, че приемате моя въпрос. А, може ли да го повторите? Още един път благодаря за това, че приехте синята ми карта. Искам да кажа, че съм съгласен с вашият анализ защо а, се стигна до сегашното положение в Либия, но искам да ви попитам нещо свързано с вашият анализ. Дали решението за Сирия и Либия трябва да бъде подобно на решението за Босна и Херцеговина? Не мисля, че е така, защото Босна и Херцеговина не функционират, въпреки че там а, сега има мир. Не бихте ли се съгласили с мен? че самите либийци трябва да решат своята съдба, а ние само трябва да им помогнем. Микрофонът не е включен на говорещия. Благодаря ви, господин Яковчич, за вашия въпрос. Напълно съм съгласен с вас. Оказва се, че много от плановете са, бяха абсолютно неефективни на практика. Необходимо е преди всичко да има спиране на военните действия. Иначе ще се изправим пред още една парализирана страна и огромен проблем в близкото бъдеще. Е, господин Баргец, имате думата за минута и половина. Госпожа Могерини говори а, е, много минути без да се спре на онова, за което говорим тук. Струва ми се е, и съжалявам, че го казвам така а, е, открито, че тя говореше за то, пълната липса на вмешателство. Всъщност, След като вече сме изработили една напълно несигурна позиция, за по Либия на самата южна граница не е възможно да спираме трафика на хора от Либия. Освен това, Настръхна ми косата, като чух какво прави великият мюфтия на Либия, който настоява споразумението от ООН да не бъде, да не е достатъчно за формиране на единно правителство, а че религията е единствената форма на на а, управление. Тоест не става дума за единия вид закон, става дума и за другия вид закон. Новите Съединени щати, които искат да постигнат с ваша помощ, естествено, тайните служби на Франция и на други държави присъстват в Либия, но просто искам да разбера дали се а, готвите за една Либия с а, управлявана само черията. Господин Еписидеус, една минута и половина. Благодаря, господин председател. В случая с Либия показва още един път, че нашата външна политика не е правилна намесихме се в една гражданска война, без да знаем точно какво искаме. И вместо да решим проблема, ние станахме част от проблема. Хуманитарната криза се дължи на военните действия и други действия там, а всички страни нарушават в конфликта, нарушават правата на човека. Отгоре на всичкото сега там има силите на ИДИЛ със силен на джихадистски оклон. Какво показва това? Това показва, че ние все още е, вървим в погрешна посока. Искаме да свалим президентът Асад. Какъв е смисъл? Какъв смисъл има това? А Турция праща хиляди незаконни емигранти в Гърция. А ние какво искаме? Искаме да дадеме а, статут на привилегирован партньор. Това е страна, която иска да стане член на Европейския съюз, трябва да изпълнява задълженията си. По този начин няма да стигнем до никъде. Благодаря. Сега чухме представители на всички политически групи и продължаваме с изказвания на отделни депутати. Господин Преда. Господин председател, ние знаем, че има 4 години гражданска война в Либия, което напълно унищожи страната. Има разрушение в всички стра... Е, институции. И ето, сега в момента пълния хаос, който засяга регионалната стабилност, стабилността на Европейския съюз и виждаме, че Либия а, изпраща нелегална иммиграция към нашите страни. Това също така а, води до внедряване на незаконни мигранти. А, също така а, знаете, че в а, съседните държави, като Тунис, имаше неразбори, причинени от хора, дошли от Ливия. И също така имаме една операция, която се нарича София, но тази операция не може да бъде успешна, защото а, когато Либия има едно стабилно правителство, национално правителство, което да може да бъде партньор на а, Европейския съюз. Това е условието. В случая на, на отклонение Либия се опитва да отбег, да избяга от е, създадените договорки и след 20 октомври също Либия не дава насърчителни сигнали и трябва да продължим да вярваме, в този компромис и след това вече сме, аз съм сигурен, че ще дойде момента, за да може да работим, да поддържаме демократичния процес. Председателя, благодаря. Виждам молба от господин Шопрат за синя карта. Ако приемете въпроса. Аз няма да обсъждам с Националния фронт. И така, господин Панцери, минута и половина. Благодаря, господин председател. В момента е най-сложната фаза. Трябва да осъзнаем това. Неминуемо е Европейският съюз да окаже съответния натиск, за да се постигне споразумение между е, връждуващите страни в Либия. Крайният срок е 20 октомври. Сложно е, но трябва да, да се каже, да се убедят всички, че онези, които участват в споразумението, ще трябва да носят своята отговорност в бъдеще на този фон никак не е добра идея да се започва дискусия в ООН за замяна на сегашния преговарящ представител на ООН, защото сега е крайната фаза. Ако е, започне такава дискусия, ще се добави още един проблем – има опасност от разпространяване на конфликта, от увеличаване на тероризма, от увеличаване на бежанците от Либия, а и от съседни на Либия страни така че ще се засили миграционния поток, ако не се намери начин да се постигне споразумение в Либия. И се надявам Европейският съюз да направи всичко по силите си. За това разполагаме с много малко дни и трябва да ги използваме. Господин Патиери има въпрос към вас от господин Кава. Приемате ли? Благодаря, за доста критично се отнасяте към действията на ООН. Смятате, че Европейският съюз трябва да реши всички проблеми в Либия. А не знаете ли какво е, е, е до сега успял да направи Европейският съюз в редица области, на много места той нищо не успял да свърши. Трябва да погледнете по-широко на картината. Смятам, че не сте разбрали почти нищо от това, което казах. Не съм отправил никакви критики към ОНЕ, не съм критикувал дейността на ООН. Само казах, че в момента е излишно да се започва дискусия за замяна на Леон Бернардино и замяната му с друг. Трябваше да се направи по-рано. Защото ако сега те първа променяме преговарящия, той ще бъде в слаба позиция dzisiejsza katastrofalna sytuacja w libii jest jedną z największych porażek światowej polityki. Днешното катастрофално положение в е, Либия е един от най-големите предизвикателства пред нашата външна политика. Това е резултат от лицемерието на западните елити. Достатъчно е за тях да получат концесии за добив на петрол. И това накара някои европейски страни да смятат Кадафи за свой приятел. Това приятелство не трае дълго обаче. Днес страните, които са свързани с Либия и които подкрепят режима в Либия, ни призовават към солидарност, за да решим възникналите проблеми и кризата на бежан... с бежанците. Страни като Полша, Словакия и други, които никога не са били свързани с режима на Кадафи, биват мъмрени публично, защото е, те не били искали да поемат е, своята отговорност за решаване на беженската криза. Но бившите приятели на Кадафи не могат да бъдат морални съдници не си да ни дават уроци. Господин Карски, има въпрос към вас. Приемате ли го? Благодаря. Благодаря за това, че приемате въпроса. Съгласен съм общо взети с това, което казвате. Съгласни ли сте с мен, че е страхотна ирония, когато имаме страни като Великобритания, Тони Блеер се прегръщаше с Кадафи, а пък съгласни ли сте, че сега е, е, същите хора се опитват да решават тези проблеми? Страните в Европейския съюз, онези, които представляват, повечето от тях са виновни за състоянието на нещата в Либия. Имате думата за отговор. Когато говорим за ръководителите на такива страни, имах предвид Великобритания, Италия и Франция. Благодаря. Сега господин Нарт за една минута. Благодаря, господин председател. Първия ми въпрос е Либия не съществува. Е, има а, два парламента, които през, не представляват никого, едно правителство, което не управлява. Имаме етнически племена, които се защитават и които се опитват да засилят позицията си, като контролират а, територията. А, е, ситуацията продължава. Южната част на страната е черна дупка. Оттам излизат всякакви видове контрабанда на хора, на наркотици това предотвратява напредъка към споразумение с ислямската държава. Тя създава правителство, което никога няма да управлява никаква държава, но а, претендира за легитимност а, в, при население, а, при, при намеса от страна на западните сили срещу идил. Това е ситуацията нито повече, нито по-малко. Това води до едни ужасни обстоятелства. Ние трябва да продължаваме да вярваме в неразумната идея за а, важната роля на Запада. Будил Валеро, благодари господин председател. Мислехме, че поне малко сме понапреднали в един момент, защото бяхме на мята... Европа беше там, бомбардирахме Ев... Либия, но си отидохме, не помогнахме на Либия, не помогнахме да се изгради нещо, напротив, оставихме след себе си хаос и свободна търговия с оръжие. По време на нашето посещение в Тунис, където разговаряхме и с либийци, и с туниските власти, стана ясно, че няма каквато и да била подкрепа за планирания от е, Европейския съюз, е, планираната от Европейския съюз операция, наречена по-рано София. Ще се е, тя ще доведе ли до повече сигурност за либийския народ? Майк Хукем. Защо Европейската комисия за външни работи мисли, че може по някакъв начин да влияе на външната политика и на политиката в Либия изобщо? Особено след като няма единство по този въпрос между страните членки на Европейския съюз. Вижте само каква беше реакцията спрямо бежанската криза. Нашата интервенция в, Либа, в Либия и нейният провал са много добре документирани. В Либия съществува вакуум на властта. Дори президентът Обама е принуден да признае, че там а, има а, условие за разпространяване на ислямизъм а, и а, който застрашава сигурността на страните членки в Европейския съюз. Няма по-добър пример за провалът на външната политика на Европейския съюз от трафикът на хора, който започва от Либия, който доведе до многобройни жертви и а, е, европейските политици а, е, се опитват сега да търсят решение на криза, която те сами създадоха. И какво друго прави Европейския съюз, освен търсенето на решение на а, е, емигрантската криза? Апелират за още по-голяма централизация. централизация. Само като се види как беше управлявана кризата с еврото, не смятам, че а, е, ние можем а, е, да даваме съвет на когото и да било за това как да си управлява а, е, а, държавата. Моля ви се, спазвайте определеното ви време, иначе дебатът ще излезе извън рамките на определеното ни време. От 2014 година Либия, е, която е защитавана от много от вас тук, е една провалена държава. На запад лагера на Триполи е признат, подкреп, подкрепен от Катар и от Турция. групата е, оцен, е призната от ООН и от Европейския съюз и тя се подкрепя на а, военната коалиция на генерал Хафта. А, там има съжителство с, с жи, джихадистите, с, с хората от Египет, които искат да създадат база близо до Синая. А, всъщност се провеждат обучения, военни обучения в един военен анклав. Днес, за да може да се защити Европа, има само едно решение. Военноморски блокада на Либия. Корабите трябва да бъдат изпратени. Председателя прекъсва оратора. Благодаря. Това беше много ясно. Няма е, време. Господин Голниш. Господин е, председател, а, е, а, като че ли тук се води някакъв теологически диспут. А, какво се готвим да направим? А, е, ситуацията в Либия беше много добре описана, господин Преда, но политическите приятели на господин Преда са виновни за сегашното състояние на нещата. Това бяха господин Кадафи, е, е, след като прие господин Кадафи, след като той си преспъна палатката близо до Елисейският дворец, те се побратимяваха и участваха след това в неговото убийство. Значи много е трудно а, а, да се а, изходи от тези факти. Ние, ние, западните страни, дестабилизирахме Ирак, дестабилизирахме Либия и същевременно някои от нас сега се искат да дестабилизират сирийското правителство. Това е, което подготвя, разчиства пътя на екстремистите. Господин Галер, за две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар. Смятам, че в сегашното положение можем да констатираме само, че в международната общност има е, единодушие по отношение на плана на Бернардино Леон. Това е много добре, но за съжаление много-много не ни помага. Добре е, че в случай на политическа сделка сме подготвили и пакет за подкрепа, но не смятам, че скоро ще стане нужда от него. Чува се, че както в е, посредничеството на Марокко е прекратено, Триполи е върнало мароканците, а и мандата на парламента е удължен за след 20 октомври, така че и от двете страни няма кой знае какви изгледи да се стигне до решение в скоро време. Мисля, че трябва да констатираме, че има паравоенни сили, които нямат никакъв интерес да се споразумеят с Триполи, защото това ще попречи на криминалната им дейност но има и различни сили, които подкрепят Триполи и Тубук. Турция, Катар и Судан подкрепят Триполи, трябва да споменем това. От тук, според мен, проистича въпроса дали след като така или иначе водим диалог с Русия, да не попитаме какви са интересите на Турция а, да има друга структура в Триполи, а не структура плотна споразумение. Мисля, че това е нещо важно, което трябва да обсъдим с Турция. Благодаря. Ана Гомес, минута и половина. Humanitarian... Когато говорим за хаос и хуманитарната трагедия в Либия, това е нещо, което ние създадохме след падането на Кадафи Кадафи чрез глупавото пренебрегване на а, и създаване възможност на милицията да отиде към престъпниците. Не се заблуждавате, господин комисар. Няма да се подпише скоро споразумението, според това, което слушаме от Триполи и Тобрук. Една голяма операция в модела на Йемен изглежда се подготвя от генерал а, Ифта, който е новия Кадафи и трагичните последици ще бъдат за либийския народ и за хората, които се опитват да избягат. Неспособността на Европа да действа е в резултат на липсата на съюза. Е, ние имаме друг интерес, е, който кара някои европейски е, столици да обмислят военна интервенция която ще доведе до много жертви. Друга идея е да се преструваме, че всичко това няма да повлия на волята на войната, която се води в Турция. Турция и Китар е, поддържат мусулманското братство. Като не спираме тази неиндиректна война, ние е, подкрепяме е, процъфтяването на салфистите в Либия. Председателя я прекъсна. Господин Белдер има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Въоръжените групировки е, в Либия сега водят истинска гражданска война с две паралелни правителства, два паралелни парламента. Европейската комисия и върховният представител за външни отношения вероятно ще ни даде писмен отговор за опасността, която това положение крие за Европа. И дали е повдигнат за попита на Турция за нейното участие в либийския конфликт. Това първо. Второ, става дума за доставки на оръжие за либийското правителство брук от Русия. Трето, какво се прави, за да се противопоставим на заплахата на ИДИЛ в Либия и е, потокът от бежанци, който това предизвиква. Благодаря. Е, господин Мас, за една минута. Благодаря, господин председател. Господин комисар, благодаря за уводните ви думи. Да, наистина ситуацията е критична. Много от колегите го казаха. 400 хиляди души бягат само от Либия, а много други търсят нова родина. В момента Средиземно море се превърна в смъртоносна зона за стотици хиляди хора. От декларацията от Хиок насам имаме надежда за подписването и либийците се нуждаят от нашата подкрепа. Комисията предвижда да подкрепи демократичния преход с 100 милиона евро, но парите не са достатъчни. Да, те са важни, но трябва да имаме смелост на място с ОНЕ да оказваме подкрепа. Подкрепа за полицията, за правосъдието. Трябва да имаме коража да подкрепяме и военното и полицейското сътрудничество, да го подновим най-малкото. Още нещо иска Rights Watch. Организацията беше поставила въпрос, който аз подкрепям, а именно за изправяне на виновниците пред Международния наказателен съд. Господин Марусик. Ако не включвате микрофона, никой няма да ви чуе. Господин председател, дами и господа, ние трябва да си напомняме, че първата жертва на всяка война е истината. Ако нямаме истина, много от нашите изказвания са изпълнени с демагогия и и пропаганда. Това няма да ни позволи да решим проблема. Европа е болна и за да излекуваме, не е достатъчно да се борим за, срещу симптомите на заболяването, а срещу корените на заболяването, които не знаем какви са в много от държавите в Северна Африка бяха унищожени от западните сили основите на държавността. Същото се отнася и за Либия. Знае много, освен истината, което не ни помага да подобрим положението. Трябва да установим какво става и да научим от западните правителства какви са основните причини е, Европа потъва. Ние не искаме всички да потънем. Това е трагедия. Господин Балцо, една минута. Благодаря. През 2011 година по време на арабската пролет САЩ и Европейския съюз решиха, че в Либия веднага трябва да се възцари демокрация. За помощта на НАТО тогавашният диктатор беше отстранен. Но интересното е, че тъкмо в онзи момент Кадафи бе, искаше да въведе нова платежна единица – тогава диктатурата приключи, но демокрация не се роди, роди се анархия. Сега страната е разделена на две и ситуацията е много по-зле, отколкото по времето на Кадафи. Европейският съюз има интерес да се нормализира положението в тази страна, защото ако гражданската война там продължава, това ще доведе до увеличаване на вълната от хора в Европа. Две минути следващия оратор. Благодаря, господин председател. А, господин комисар, искам да поздравя върховната представител. Тя не е тук днес, но искам да й благодаря за желанието, което тя показа да работи в тясно сътрудничество с Европейският парламент. Говорим за Либия, но Йемен, е, Сомалия също са, вече не са държави. Не можем да водим сериозен разговор за положението в тези страни, без да разгледаме причините. В Либия традиционните конфликти доведоха до тлеещ граждански конфликт. И трудно е при това положение да се намерят надежни партньори, с които да се преговаря. Редица външни фактори, включително Турция, се намесват в конфликта. Правителството всъщност е марионетен режим на Саудитска Арабия и други страни от Персийския залив. Тоест не става дума за една диктатура, за няколко диктатури. И а, при това положение се предлагат няколко възможни решения на конфликта. Европейския съюз обаче трябва да покаже по-голяма подкрепа на усилията на ООН споразуменията, сключени през септември, трябва да бъдат наблюдавани ежедневно. Европейския съюз трябва да стъпи на това, което е постигнато от Леон. Само така можем да постигнем стабилност и мир в Либия. Трябва да привлечем за участие в преговорите освен местните воюващи страни, също така Египет, Саудитска Арабия а, и, и Русия. Знам, господин председател, че вие председателствате Евросредиземноморската група и трябва да използвате тази възможност за водена на сериозен дебат по тези въпроси. Господин Баньо. Господин комисар, господин председател, преди да обсъдим политиката, ние още веднъж би трябвало да отчетем огромната работа, която беше направена и беше извършена. И да преминем към по-деликатната част, която изисква повече отговорност от страна на всички. Спешно е наистина правителството на да се справи с ИДИЛ. В Либия има 6000 бойци също така. Те също така правят атаки, атакуват Садра и Бенгази по тази констатация е изключително важно е, да се действат. Е, затова приветстваме де, е, декларацията на Върховния представител и отпускането на 100 милиона евро защото това е изключително важно, за да можем ние да проведем е, съответните дейности. Господин Петровски, за една минута. Благодаря. Така наречената арабска пролет доведе до отстраняването на Кадафи от Либия. Много страни започнаха да въоръжават страната, това доведе до дестабилизация на Либия. Сега има два властови центъра, и страната се използва от е, ИДИЛ и от трафикантите. Плани, там се планират е, нападения срещу Европа, включително и срещу Светия престол в Ватикана. А, е, самите либийци трябва да участват в стабилизационния процес в със сътрудничеството на САЩ НАТО и останалите страни от Северна Африка. Сега господин Феран. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Либията, Либия, е освободена от Никола Саркози, в момента се намира в хаос. Защо Франция и ем, Англия искат да се възстановят правата на човека в Либия? Освобождаването на Либия произведе ислямизацията чрез закона на шарията и напускането на инвеститорите, трафик на оръжие и също така безпредседентна мизерия. Аз не мога да давам съвети на Европейския съюз, защото всичко се прави с подкрепата на Европейския съвет. Но това, което може да се каже, е, че ние трябва да поемем част от отговорността и да си направим заключение много бързо. Миемон за две минути. Благодаря, господин председател. Положението в Либия се изостря. Както ни каза и комисарят, ежедневният живот става все по-трубен, все повече стават прогонените и мъртвите, разпът разпокъсаността на страната е благодатна почва за тероризма. През последните месеци бяха положени сериозни усилия от различните страни да потърсят път към политическо решение на проблема. Тук искам да подчертая ролята на ООН. От 20 септември вече има предложение за споразумение, което е достатъчна база за постигане на консенсус. Положението изисква спешни действия желаем, трябва да поемем своята отговорност. Няма никакъв смисъл да преразглеждаме предложение, което вече се е превърнало в консенсусно за страните. Това, което трябва да се направи сега е процесът да приключи. Време е Либия отново да вземе съдбините в ръцете си и да избере правителство на националното единство, за да се даде отпор на радикалния фундаментализъм и да се спрат криминалните търговски потоци през страната. Либия е важна страна в възлово географско положение, така че много силно ни интересува какво се случва там. Виждаме, че е, опера... дано операцията София, която започва утре, ще допринесе е, да се вържат ръцете на мафията и да се намали беженският поток. Положението е, в Либия усложнява още повече и без това сложното положение в Сахел. Така че трябва да положим всички усилия за една обединена, суверенна, демократична Либия без насилие, стабилна и мирна. Благодаря. Господин Кан, една минута. Господин председател, повече от половин а, милион души дойдоха в Европа а, през Средиземно море. Близо 2000 заги, са загинали. Това е не само а, криза на човек, човек, хуманитарна криза, но също криза на сигурността. Необходим ни е цялостен подход към сложният проблем, пред който сме изправени. Докато няма единно правителство, което да упражнява легитимна власт в Либия, положението ще се влуши още повече. Европейския съюз трябва по-активно активно да подкрепя процесът, който се ръководи от ООН. Либия заслужава мир. Тя не трябва да бъде заложник на мълцинството, което разпалва този конфликт. Трябва да се насърчава регионалното сътрудничество вместо разрушителната намеса. Всички страни трябва да спазват оръжейното ембарго и също така проектоспоразумението. Европейския съюз трябва да помогне на либийският народ, без да взима която и да е страна, за да се изградат там силни правителствени институции. Благодаря. Сега господин Шафхойзер за една минута. Уважаеми колеги, нека да чуем комисията. Либийската трагедия е огледало на катастрофалната политика на Европейския съюз, която служи на външните интереси на Съединените щати и вътрешните интереси на хората, ръководени от бившия президент Саркози. Това е един хаос и от ляво и от дясно. Това е хуманитарен хаос с милион и половина незаконни иммигранти и накрая хао, хаос, който идва към нас чрез неразумната миграционна политика. И трябва да се лечи реши на място въпроса за незаконната миграция. Това не е вашата политика. Може би е необходима интервенция на Русия или на Египет, за да се избегне това зло, което ни, пре, е, ни готвите. Госпожа Аяла Сендер. Благодаря, господин председател, господин комисар, приветстваме споразумението, което е резултат от политическата воля и неуморната работа на ОНЕ и върховната представителка. Имаше много трудности, имаше много скептицизъм. Либия е страна страдала продължение на 42 години от диктатура, страдаща сега от гражданската война, търговията с наркотици и прочее и прочее. За, е важ... за това е важно да подкрепим това споразумение, за да може да се приложи още преди 20 октомври, преди да изтече мандатът на парламента. Важно е да се предприемат първите крачки, за да може новият парламент да отговаря на изискванията. Либия трябва със собствени сили да се справи със своя бюджет, и, а ние трябва да я подкрепим в борбата срещу общия враг, преди да стане по-късно. За, трябва да се погрижим и за хората от съседните държави, примерно Тунис, защото тези хора са жертви. Европейският съюз трябва да действа енергично и ефективно да, за, да преодолява трудностите, които евентуално ще се появят в ООН, защото това споразумение е единствената база за стабилност в Либия В противен случай отново стотици хиляди отчаяни хора ще хукнат към Европа и ще се качат на кораби. Получихме съобщение а, от службата по превода относно скоростта, с която се изнас, произнасят и, а, изказванията. Господин Виденхолцер. Господин председател, когато обсъждаме Либия, обсъждаме предимно грешките, допуснати до сега. Оправдан е такъв дебат, но той не решава нещата. По-скоро е основателен въпросът защо нещата вървят толкова бавно. Спешно е необходимо нормализиране на нещата, т.е. възстановяване на държавността в Либия. Спешно е необходимо сформирането на правителство на националното единство. Както всички знаем, това е, е прерогатив на либийския народ. Но има европейска отговорност, която ни кара да се питаме дали не можем да направим нещо повече. Какво е необходимо за да направим за стабилност в региона? Те са наши съседи. Тук споменавам Маре Ностром. Освен това, имаме проблем с бежанците. Още стотици хиляди чакат да дойдат в Европа. Те, че Либия трябва да бъде наш разумен и надежден партньор, за да можем заедно да решаваме проблемите, които имаме. E mi scusi, onorevole Dalli, il microfono. Posso dare il microfono, vi è благодаря, господин председател. До сега се надявахме, че сключените споразумения ще доведат до стабилност в Либия. Това се оказа иллюзия. Трябва да внимаваме да не би да бъдат ликвидирани онези, които са готови да сътрудничат с нас. Необходимо е съставяне на правителство на националното единство, в което да участват всички, които смятат Либия за своя родина. Така че Либия да стане страна, в която цари мир и стабилност. За тази цел всички заинтересовани страни трябва да участват активно в този политически процес. Само по този начин може да се сключи мирно споразумение, което да бъде изпълнимо. Колегата Кристи за една минута. Благодаря, господин председател четири години след като излязоха на улицата, либийците отново са разделени от политическо разделение и насилие страдания, масово разселване и растяща хуманитарна криза. Крайно време е за а, смелост и отговорност на всички страни. Това изисква едно справедливо и устойчиво решение, истинска ангажираност към нова и демократична Либия, за която мечтаят всички либийци и се борят за тях. Европейски съюз е готов да даде е, своята подкрепа, но преговарящите страни трябва да се възползват от последната възможност. Колегата Фройнд има думата. Благодаря. Последните новини от Либия са разочароващи. Макар, че до сега не е имало Проби, все пак примерът с Либия показва какво, какво е в състояние да направи Европейският съюз, ако мобилизира дипломатическите си сили в сътрудничество с ООН. Но такава една стабилна външна политика е необходима не само по отношение на Либия. Европейският съюз трябва да присъства много по-сериозно и в други региони. Що се отнася до Либия, на онези, които носят отговорност, трябва да кажем ясно, мирът няма альтернатива. Връждуващите страни трябва да осъзнаят, че такъв шанс, какъвто имат сега, няма да се повтори скоро. Всички знаем какво означава дългогодишната гражданска война за нашата сигурност и какво означават за нея бежанците. Благодаря. Следващия оратор една минута. Благодаря, господин председател. Изправени сме пред решаващ момент за бъдещето на е, е, Либия за съставяне на правителство на националното единство въз основа на е, сключените споразумения с подкрепата на върховния представител Жамо Герини. Трябва сега да видим има ли истинска политическа воля от представители на Татибук и, и Либия, а, и, и а, Триполи? Защото има още все много, но все още има много проблеми, които трябва да бъдат решавани. Докъде трябва да се простират тези споразумения и какви са ключовите а, изисквания, например, съставане на, създаване на зона на сигурност, и борба с трафикантите на хора. Необходимо е да се укрепи суверенитетът на Либия. Не може да позволим една стратегическа страна като Либия да се провали и потъне. Това би било катастрофа за Европа. Господин Хауит. Ако Европейския съюз и международната общност искат да успеят, ние трябва да покажем, че сме научили, че сме извлекли полуки от миналото. А, как а, с. А, ние трябва да знаем какво направихме с въоръжените доставки на Кадафи. Трябва да спазваме всички демократични и правни норми. Не трябва да има нови лица като като Кадафи. Бенгази, което е символ, беше символ на съпротивата, сега е символ на разрухата. Е, трябва да се работи в интерес е, на либийските. Трябва да се осигури подкрепа за а, е, южната граница на страната, както и за морската и граница, за да не се а, набират групи, които да работят за идеал. А, Неуспеха на демократичния преход в Либия създаде горещи точки на терористи и ние сега трябва да охладим ситуацията за доброто на либийския народ. Благодаря. Сега преминаваме към процедурата на спонтанните изисквания. изказвани, извинете. И е, имаме време само за един оратор от група в реда, в който ги получихме. Салга за една минута. Благодаря. Четири години след събарянето на Каддафи, е, Либия продължава да страда от политическа, економическа и хуманитарна криза. Трябва бързо да се стигне споразумение между двете фракции и да се създаде национално правителство на националното единство. Необходимо е да се води по-ефективна борба с трафикът на хора през либийски води. Ако няма на либийска държава, ще процъфтява трафикът на хора. И това ще а, а, доведе до нещастието на хиляди.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 Изглежда, че съм ще имам късмет. Мисля, че е дошло време да се, заем, да се предприеме една солидна стъпка за постигането на национален консенсус в Либия, за да се отговори на потребностите и, и аспирациите на либийския народ. Европейския народ трябва да работи с международната общност, да се сложи край на конфликтите и да се възстанови мир и сигурност. Многостранната дипломация показва показва в миналото, че могат да се решават кризи в сътрудничество с различни международни фактори. Освен това, ние ще намалим миграцията в Европа, ще намалим натиска върху вътрешните, външните ни граници. За това е необходимо <clears throat> демократичен преход в е, Либия. А колегата Мария с една минута. Положението в е, Либия е предизвикателство за всички ни, както и за бъдещето на Европа. Над 400 хиляди бежанци се опитват да избягат от гражданската война там и е, идват на прага на Европа. И въпросът е кой подкрепя джихадистите в Либия, както и в Сирия каква е ролята на Турция, каква е ролята на други страни и сили. Знае ли Европейската комисия, че съгласно журналистически информации, кораб напуснал Александрия, за да стигне до Мисрата, е бил спрян край Крит, като е носил 5000 огнестрални оръжия и хиляди единици муниции. А, какво се прави, за да се спре трафикът на оръжие за Либия? Кой въоръжава чехадистите? Uh, President, uh, Commissioner, dear colleagues, the two warring parties. Невинни хора на които станахме свидетели през изминалите месеци. тук е мястото да поздравим специалния пратеник на оон за либия бернардино леон за усилията които положи в съставянето на мирен план за страната. разбира се нито един подобен документ не е перфектен. за съжаление към момента двете правителства в либия не дават сигнали че имат намерение да подпишат споразумението а това трябва да се случи най късно до 20 октомври. необходимо е европейският съюз в лицето на госпожа могерини да положи всички усилия в най кратки срокове двете страни да се върнат на масата на преговори и да се сформира правителство на националното единство. в противен случай ще покажем че дипломацията не е начин за успех в региона и ще оставим вратата за бъдещи трагедии широко отворена. благодаря за вниманието. Благодаря, господин председател. Всички знаем, че от Либия хората бягат, прекосяват Европе, Средиземно море, и много от тях умират в опита си да стигнат Европа. Хаосът цари в Либия вече от доста време. Трябва да помогнем на Либия да състави обединено единно правителство. Но това е трудно, защото и САЩ и други е, страни членки на НАТО разрушиха правителство, управленските структури в страната. Необходимо е, е, е реконструкцията в страната да започне по-скоро, а не в далечно бъдеще. Трябва да работим с всички сили, за да решим проблемите на Либия. Господин Дайндоц. Госпожа Дайндоц. Благодаря, господин председател. Господин комисар, вие давате информация за някои допълнителни средства, допълнителни 100 милиона към съществуващите средства. Как тази щедрост ще допринесе за постигане на гаранция по важни въпроси, свобода от преследване на християнски и други мълцинства. Либия въоръжаваше Ира. Терористи живеят в Северна Ирландия. 900 милиона а, лири замразени активи в британските банки не могат да бъдат използвани, защото това противоречи на европейските закони. Ако това е така, ще работите ли с спонсорирания от Либия тероризъм в Северна Ирландия, за да се изправи неправдата? А сега давам думата на господин комисар Стилианидис. Благодаря, господин председател. Почитаеми дами и господа, колеги, благодаря за тази интересна дискусия, за размяна на мнения. И аз ще предам резултатите от тази дискусия на върховният представител. Драги колеги, ще продължим да подкрепяме усилията на ООН и през следва идните седмици. И разбира се, надявам се, че ще може да бъде, надяваме се, че ще може да бъде подписано споразумение от всички участващи страни в близко бъдеще. Надяваме се, че всички заинтересовани страни съзнават, че не може да се отлага решението повече. Дошло е време да се реши въпросът с бъдещето на Либия социалната тъкан на Либия се раздира. Либийската економика загива. През последните няколко години се видя, че някои се опитват да саботират мирните преговори. Европейският съюз обаче няма да приеме разцепването на Либия. Европейският съюз няма да приеме една страна да се наложи и да наложи волята си с сила. Европейският съюз няма да приеме а, а, националните а, институции, като Либийската инвестиционна агенция и а, петролната компания да бъдат обхванати от, от тези, да бъдат обхванати от тези конфликти. Само тяхната неутралност може да бъде ги спаси. И само по този начин може да запазим кадрите на тези институции в Либия. Това е наше морално задължение. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин комисар.